Um... Колеги, добър ден! Добре дошли и честита много година на всички. For... Да започнем нашето заседанието и да приемем а, нашата, а, нашия дневен ред. Е, както виждате, точка четвърта е преместена за 14 януари, т.е. ние е, и другите точки последващи, свържени с е, бюджета, са преместени. Надявам се да нямате възражение, така че можем да приемем дневния ред. Така че с това, колеги, мога да ви кажа, че имаме само една точка от нашия дневен ред, така че ще насочим вниманието си към приоритетите на Нидерландското председателство. Е, освен това исках да кажа, че нямаме превод на хърватски и на галски. Освен това исках да опомена за препоръките на координаторите. Съгласно правило 502, Моника Холмайерс е всъщност номинирана за докладчик относно предложението за директива за борба с тероризма, замествайки рамково решение на съвета от 2002 година 475. И списъкът с препоръките на координатите е наличен в документите към заседанието, така че ви моля да ги приемете. Те са приети с това. Така че сега Преминаваме към единствената точка от нашия дневен ред. Така че, колеги, искам да предложа следното. Днеска, нека заседанието да продължи до 5 часа. 5 и половина е заседанието на координаторите. Не съм сигурен дали всички координатори присъстват днес. Така че в 5 часа ще преценим дали а, ще се състои това застане на координаторите защото в 5.15 е някой е, трябва да отидат е, на застане на комисията Юри. Искам най-сърдечно да приветствам господин Ван Дерстер, министър по сигурност и правосъдие, както и господин министър Клас Диков, държавен секретар по сигурност и правосъдие, както и министър за миграцията. Те пристигнаха днес тук в Брюксел да представят приоритетите на нидерландското председателство. Искам също така да приветствам целият екип на Нидерландското председателство, всички колеги и ние очакваме с нетърпение да работим с вас през идните 6 месеца, така че всички вие сте добре дошли сред нас. Искам да предложа следното. Вашите министри ще направят изказване всеки по 10 минути. След това ще се изка... могат да задават въпроси координаторите, а след това членовете на парламента. Така че ще имаме възможност да проведем дискусия до 5 часа. Първо, господин Вандер Стър ще се изкаже. Имате думата. Благодаря, господин председател уважаеми е, членове на Европейския е, парламент. Европейският съюз е, се базира на принципите на демокрацията и правосъдието. И всъщност тези идеи, тези принципи са изградили нашите, нашите държави, които се ръководят от върховенството на закона и това не са френски, гръцки, британски или германски принципи, те са европейски. Така че няма нито един министър, който да не а, е, а, е, държи толкова много на европейското сътрудничество, както министъра по сигурност и е, правосъдие така че моя колега ще отговори на всички ваши въпроси по въпросите, а аз лично ще отговоря на вашите въпроси по свързани с сигурността и правосъдието. Много важно е наистина да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Аз вече се запознах с Европарламента, както и разбира се с редица евродепутати, както тук в Брюксел, така и в Страсбург миналата година. Напълно си даваме сметка, че парламента, комисията и съвета са крайъгълните камъни на ЕС нито един от тях не може да функционира без другите. Така че аз приветствам тази възможност да говоря днес сред вас относно приоритетите на съвета по време на нашето председателство. Ще започна с действащите досиета за съвета, които са изключително важни и ще приключа с някои а, теми, които са важни като граждан, а, за, ваш, за вашия комитет, разбира се, също така. Няма да се очудите. А, ако кажа, че борбата срещу тероризма и радикализацията е много важен приоритет в нашата програма. Нашите основни ценности бяха мишена на ужасните на ужасите, които костваха живота на много хора в нашите страни. Искам да изрази, разбира се, солидарност с всички страни, както и в, с Франция. Всички мерки на Европа трябва да, разбира се, да бъдат балансирани. Баланс между защитата на върховенството на закона, на основните права, от една страна и от друга страна, разкриването на терористите и тяхното наказателно преследване. Мирът и сигурността винаги са били в баланс и те не могат да съществуват по-отделно. Атаките в Париж, разбира се, ще ускорят работата върху редица предложения, като директивата за тероризма и огнестрелните оръжия, както и системата ЕКРИС за наказателните регистри. Ние, разбира се, трябва да засилим нашите възможности да се борим с тероризма, финансирането на тероризма, обучението в терористичните лагери. И Нидерландското председателство, разбира се, се надява да постигне напредък по преговорите по всички тези директиви. Аз много съм удовлетворен, че постигнахме компромис относно регистрационните данни на пътниците и а, искам да благодаря на Тимоти Киркоп, както и на а, докладчиците в а, е, сянка за тяхната работа. Сега остава тази директива да се прилага на практика. Искам да благодаря също така на вашия комитет, особено на е, докладчиците Ян Филип Албрехт и Марио Лорестин за тяхната усилена работа, за да се постигне споразумение по целия този пакет за е, защитата. Искам да благодаря на Люксембургското председателство. Разбира се, без техните усилия нямаше да се постигне този успех относно пакета за личните данни. Ние се надяваме да работим тясно с вашия комитет, за да приключим действително работата по този целия законодателен пакет. Вътрешната европейска, стратег... Е, вътрешната, е, европейската стратегия за е, вътрешна сигурност на Европейския съюз за 2015-2020 година ще бъде доизградена и тя ще бъде още едно средство да се борим с тероризма. Но съвместните действия на държавите членки и Европейската комисия са много важни. И работата на, Европе... на Люксембургското председателство ще бъде, разбира се, продължена от нас, а след това от Словакия и Малта, триото председателства. Ние се стремим към видими резултати в сътрудничеството с Европейския парламент. И разбира се, ние е, изключително държим на вашата позиция. Освен това продължаваме и работата по действащата е, е, настоящата законодателна програма, включително и е, предложението за ЕПО, Европейската прокуратура. Люксембургското председателство извърши забележителна работа и ние, разбира се, ще продължим резултатите. Люксембургското председателство приключи работата по почти всички важни членове в първите пет глави, които съдържат много важни разпоредби за създаването и организацията на Европейската прокуратура. Нашето председателство, разбира се, ще продължи тази работа, като Временно затворим останалите глави, като започнем с отношението на Apple с външните партньори. Председателството отбелязва, разбира се, изразената позиция на Европарламента по ЕПО и разбира се и за напред ще продължим да се съобразяваме с вашите позиция, защото както и в частност с новия докладчик Барбара Матера. Днес първа започна работната група на съвета по а, това досие, а, членове от 1 до 61. Да не забравяме също така и директивата за борба с измамите срещу финансовите интереси на ЕС, така наречена директива ПИВ. Въпросът за ДДС и неговото изключване извън обхвата на директивата все още остава спорен. И Нидерландското председателство възнамерява да продължи дискусиите в съвета, които започнаха още по време на Люксембургското председателство, като направим анализ на всички важни аспекти, включвайки компетенциите за е, преследване на подобни а, е, престъпления. Разбира се, идеята е да намерим а, е, взаимоприемлив компромис, както за парламента, така и за а, съвета. Също така директивата относно презумцията за невинност, както и директивата за а, децата са а, много важни за нас и докладчиците Натали Гризбек и Катерина Ченичи а, трябва да бъдат похвалени за тяхната работа тук. Искам да благодаря също така и на докладчика Де Йонг, основно предложението за правната помощ, защото той наистина много допренеси за преговорите. А не бива да забравяме и темата за киберпрестъпността. Това е важен въпрос за нас. И за нас е много важно да се продължат дебатите по тези въпроси и инкриминирането на това явление. И разбира се, ние се стремим в нашата работа да охванем различни теми и въпроси, важни за Европейския съюз, като същевременно могат да бъдат добавени нови действия и инструменти. Що се отнася до електронните доказателства, Люксембургското председателство направи много по тази тема и ние продължаваме работата. Дами и господа, киберсигурността е изключително важен приоритет за Нидерландското председателство, защото сигурността на цифровия пазар е изключително важен за нашата економика, за социалното и културното ни развитие. Така че ние е, се надяваме да е, е, обърнем внимание върху тази тема, да задълбочим сътрудничеството, оперативното сътрудничество, превенцията, както и да насърчаваме публично-частните партньорства. Защото международните престъпници са тези, които наистина най-много се облагодетелстват от цифровизацията и Обединена Европа. Така че ние трябва да сложим край на, този, на тези престъпления. Разбира се, този въпрос ще бъде повдигнат на важни конференции, които ще организираме и ще обърнем внимание на такива теми като трафик на хора, каналджийството на мигранти, финансовото разследване и така нататък. Искам, разбира се, е, да заявя пред вас, че е, върховенството на закона е не само същинска важна стойност на Европейския съюз, но тя е, е изключително е, е, важна също така и за функционирането на вътрешния пазар и на европейското сътрудничество. Съвета на, прие заключения, с които ще се провеждат годишни диалози относно между държавите членки. На 17 ноември миналата година беше проведен първият такъв диалог. Нашето председателство ще организира втория диалог през май месец 2016 година на съвета по общи въпроси. Ние е, се опитваме, разбира се, да продължим работата на Люксембургското председателство, за да се присъедини Европейския съюз към Европейската конвенция по е, е, правата на човека, както това е предвидено в законите. Дами и господа, аз мисля, че се спрях, многократно подчертавах важността на европейското сътрудничество и се надявам да продължим този диалог през идните 6 месеца и наистина с голямо задоволство очаквам нашето сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря, господин министър. Сега думата има господин Дейков. Благодаря. И аз ценя тази възможност да разговарям с вас предимно за миграцията. Мисля, че не е необходимо да навлизам в подробности за това колко е важна темата за държавите членки и Съюза и въздействието, което би имало отсъствието на добро решение. Радвам се, че съм тук, защото в тази област, може би в по-голяма степен, отколкото в други области, съм убеден, че е необходимо сътрудничество. Това е единственият начин. Проблемите не могат да бъдат решени нито от отделните държави и членки, нито от само от институции, така че за председателството на съвета сътрудничеството е много важно. Нашата задача е да постигнем споразумение между държавите членки и с Европейския парламент е, и Европейската комисия, за да вървим напред и да работим е, в духа на разпределението на законодателните правомощия. По въпроса за миграцията, трябва да кажа, че ние сме в е, бежанска криза. За бежанците това е огромна криза, свидетели сме на образи, те, говор... те са красноречиви, можете да ги видите в пресата, в интернет, на телевизията. Проблемите не изчезват, даже и ако загасим телевизора, така че ние имаме нужда от отговор не само на институционално и правителствено ниво. Това са реални проблеми, от които хората страдат и ще продължат да страдат, ако не намерим решение. Става дума за страдание, за липса на сигурност и търсене на по-добро бъдеще, което е в основата на стремежа на хора да е, тръгнат насам. Те стават жертва и на трафиканти. И ние трябва да предприемем действия в е, интерес на онези, които имат право на убежище, но да бъдем строги с онези, които нямат право и да покажем на гражданите, че имаме човешко съчувствие към онези, които бягат от преследване и война, но не става дума за една открита система, при която всеки, който иска да дойде тук, може да дойде, защото това би поставило твърде много натиск и тежести върху нашите общества. Имаме нужда от устойчиви дългосрочни решения и да се преборим с първопричините за миграцията. Имаме нужда от реални отговори, да модернизираме системата за убежище, и трябва да поемем своите отговорност, не само да приемаме в Европа, но и да организираме прием близо до страните по происход. Трябва да покажем пред нашите граждани, че постигаме резултати. Трябва да покажем, че сме в състояние да контролираме потоците, да покажем, че правим това, което според нас трябва да бъде направено и че сме наясно а, с. А, проблемите, които вълнуват хората и с проблемите, които възникват за едно общество, което предлага обежище. Ние искаме национал... населението да е спокойно, но заедно с това имаме нужда от европейско решение. Националните решения не могат да дадат резултат. Ето защо мога да кажа, че натискът, напрежението са сериозни и ние очакваме много от вас като Европейски парламент. Задачата е много сериозна, така да се каже. Ние ще положим всички усилия да помогнем на Европа да преодолее тази криза, но и да я подготвим за бъдещи кризи. Не става дума за еднократна криза, еднократен проблем. Ние трябва да намерим убедителни решения. Притокът на мигрантите оказва натиск върху шенгенската система. Външните граници не функционират така, както очакваме и така, както се договорихме, влияе върху законодателство като е, Дъблин. Е, гражданите виждат, че не сме постигнали резултатите, че се справяме с е, притока на бежанци, но в недостатъчна степен това води до недоверие сред гражданите. Не искам да кажа, че това са реалистични или правдоподобни или основани на факти, но възприятията съществуват и като, като хора, които носят отговорност за управлението на отделните страни и на институциите, трябва да покажем, че сме в състояние да овладеем нещата и че сме тук не само за да обсъждаме, но и да постигаме конкретни резултати. И само по този начин можем да решаваме проблемите на сигурността и устойчивостта. За съжаление няма единно магическо решение – е, няма една, едно единствено решение. Решенията не могат да бъдат е, реализирани за един е, ден и не бива да допускаме парализа, която би дошла от прекомерен анализ и от прекалено вглеждане в институционалните решения. Ето защо нашето председателство не иска да се парализира, но и да показва стъпка по стъпка, че сме в състояние да овладеем нещата. През последните месеци ние решавахме въпросите предимно на хартия и практическото изпълнение е трудна задача. Мисля, че ако вземем предвид механизма за разселване, това е ограничено решение за, определен период от време. Искам да приветствам парламента за това, че успя да вземе решение много по-бързо от нас в съвета. В бъдеще се надявам, че ще можем да разчитаме на духа на сътрудничество от страна на парламента, за да решаваме проблемите на практика, не само на хартия. Що се отнася до изпълнението на постигнатите договорености, най-важните сред тях са горещите точки – които в момента се създават е, и разселването, където не бива да допускаме дискусии за това, кое да е първо разселването или горещите точки, но да се опитаме и двете да вървят е, заедно, да се увеличи броя на разселените лица е, и да и контрол върху потоците. Също така трябва да се подобрят условията за прием на регионите, връщането на тези, които нямат основание да искат обежище и да се борим срещу трафика на мигранти. Разбира се, ще възникне дискусия и за шенгенското пространство и дискусията ще е сериозна. Поради натискът върху системата, вследствие на големият брой, съществуващите споразумения не са реалистични. Някои от споразуменията, които бяхме постигнахме, от самото начало са били обречени. Ако сега, действителност, ако кажем, че мигрантите трябва да останат само в страната, в която са влезли за пръв път, това не може да, да не се провали. Практиката се оказа по-различна от това, което договорихме и като институции, и като парламентаристи трябва да приемем това. Виждаме, че броят потоците са такива, че не е възможно да се върнем към буквалното значение на постигнатите споразумения без чувство на, на споделяне на отговорностите. Имаме конкретен списък предложения, представени от комисията или ще бъдат представени. И ако вземем укрепването на външните граници и бреговата охрана, това е област, която ще бъде тема на изявление на председателството и мисля, че би било разумно да сравним нещата и да подготвим основата за предстоящите тристранни е, срещи. И по този начин ще бъдем по-експедитивни, ще се ориентирам към приключване. Дългият списък от предложения за съвместно взимане на решения предполага е, анализ и сравняване на позицията, предполага анализи на тези случаи, в които ще трябва да изградим е, мостове. Вие като парламентаристите тези, които ще трябва да решат е, дали иска да е, да минат по моста, нещо, което е задължително за бъдещето на Европейския съюз. Председателя, благодаря. Господин Дейков, е, благодаря и на двама ви за това, че спазихте ограничението във времето. И сега искам да ви предупредя, че почти всички, направо всички са се записали за изказване установявам, че е, вече се чувствате подложени на натиск, макар че е самото начало на председателството. Очевидно, проблемът с миграцията е изключително сериозен. Е, правосъдието и сигурността са много важни аспекти на предстоящите досиета. И сега, какво е моето предложение? Тук има членове, господин Дейков пред, го спомена тристранни срещи и подготовка. Видяхте, че през последните месеци ние работихме много активно по тристранните срещи, работихме много ефективно. Сега ще започна да се задават въпроси за всичко, така че исках да ви предупредя. Това не означава, че ще трябва пак да дойдете. Отговорете онова, е, което може да бъде тема на законодателно решение. И да се постигаме напредък в движение. Чудите се защо ви предупреждавам. Изчакайте и ще видите. Е, не приемайте критиката лично. Това е само началото. Започваме с координаторите. Колеги, ще... Холандското председателство ще дава кратки отговори и след това ще дам думата на останалите депутати. Имаме достатъчно време. Нещата вече се объркаха, защото не знам дали има координатор от НП.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 the fundamental values and principles and rights. It would be interesting to see. Интересно би било, ако в крайна сметка едно председателство има желание да върви в тази посока. Това е особено важно. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да се възползвам сега от възможността да говоря народния си език нидерландски. Разбира се, че пожелавам на двамата господа министри много успех по време на нидерландското председателство. И разбира се, също ще бъда удовлетворена, ако бъдат постигнати отлични резултати по а, тези теми. Евентуално. Много е важно да се намерят добри решения, защото това е от интерес на всички. Позволете ми да добавя следното. Председателството и принцип работи по доста прагматичен начин. Организират се срещи, обмислят се решения, но не винаги те са успешни. И винаги се говори за компромиси. И ако това се прави в самото начало, то началото не вещае успех. Вие споменахте, че всъщност възнамерявате да се стигне до присъединяване на ЕС към Конвенцията за правата на човека. Да, това наистина е крайно време вече. Искам да ви попитам обаче как стоят нещата с а, спазването на а, човешките права, а, с правовата държава във всички държави членки. Вие казахте, че тази тема ще бъде разгледана в съвета по общи въпроси, така че трябва да има диалог с, между всички министри. Ако аз бях на ваше място, господин Ван Дестер, то аз пряко бих се обърнал към полските колеги и да обсъдя с тях темата за правовата държава. Имам няколко въпроса също така. Мисля, че вие трябва да бъдете много активни. Правната помощ е също важна тема, така е. Тя наистина е в духа на всички теми, които сте включили. Важно е действително да се спазват основните права. И аз наистина се надявам да постигнем напредък, защото още много работа ни предстои. Сега, по проблемите свързани с беженците. Бихме желали да се намерят дългосрочни решения, но това не е достатъчно. Нека всъщност да видим каква е реалността. Хаосът е доста голям. И кои страдат най-много? Беженците. Това са хора, които не са приемани добре, нямат е, перспективи. Е, всъщност е, трябва бързо техните заявления за обежище да бъдат разглеждани не бива обаче да се бавим. Някои казват, да, трябва сега да се работи по горещите точки, други казват, трябва да се подобрят е, условията в е, регионите по прием. Това са дългосрочни е, въпроси. Няма да се намери бързо решение. Защото действително в страните по происход условията не са достойни. Трябва да видим какво може да направим тук в Европа. Искам да се спра на един конкретен въпрос. Проблемите с Кале и Декерк. 250 хиляди души буквално са в, в студа там по улиците. Това затруднява транспорта към Великобритания. И наистина нидерландското правителство е доста притеснено. Как, какви са конкретните мерки, които краткосрочно могат да бъдат предприяти? Тоест Франция, какво може да направите спрямо Франция? Тя не бива просто да се оттегля от решението на проблема трябва всъщност всяка една държава да прецени дали а, желая да приема беженци или не. Благодаря. Господин председател, искам да приветствам а, двамата министри сред нас и ще започна с полския закон за медиите и съответно а, неговата неговата съотносимост прямо Конституцията. Липсва ли лидерство по тази тема? Не можем да очакваме Доналд Тъск, Туск да реши всички проблеми. И не можем да очакваме той наистина да предприеме ефективни стъпки, защото той всъщност не се разбира толкова добре с сегашното полско правителство. Трябва да сме наясно как изглеждат нещата в Полша. И парламента, и комисията трябва да покажат, че няма да подкрепят антидемократичното развитие в тази страна. Нидерландското правителство и в частност председателството имат някои а, а, идеи, например, какво ще правите с така наречените а, а, проповедници. Geert Wilders Groot-Brittannië niet in mocht. Is dat een haatprediker of niet? Които всъщност разпространяват ксенофобски идеи. И всяка една държава трябва да прецени дали за какъв, какви хора става въпрос. Дали това са религиозни фанатици, дали това са ксенофобски проповедници и така нататък. Как Германия и Нидерландия заявиха, че заподозрените лица няма да бъдат предоставени на Унгария, ако съществува европейска заповед за задържане, защото условията в затворите в Унгария са толкова лоши, че те просто не съответстват на условията е, съгласно Европейската конвенция. Така че. Преди всъщност да изпратим заподозрени лица в Унгария, те трябва всъщност да получат адвокат в другите европейски държави членки. Сега по темата киберпрестъпност и киберсигурност. Не нуждаем ли се от ново определение? Освен това, не бива да забравяме приоритета на темата борба с тероризма. Но това е всъщност престъпление, има предвид киберпрестъпността, което не, не се подразбира в правните системи по един и същ начин. Така че ние се нуждаем, според мен, от едно единно определение. Вчера, вчера министр-председателя е, Ритер каза, че притоците на беженци към Европа всъщност трябва да бъдат е, елиминирани. Тоест, всички те да бъдат върнати отново в Ирландското председателство. Наистина ли си представя, че това е възможно? Могат ли министрите, например, да кажат нещо по а, а, статистиката на бежанците и така нататък? Отделни държави членки наистина се, имат големи проблеми и въпроса с финансирането на лагерите за беженци и така нататък от всяка държава членка още не е решен. Кой колко ще заплаща, например. Още преди месец и половина Нидерландия заяви, че е готова да приеме 1500 беженци. Първите стотина ще бъдат вече презаселени, но това още не е факт. Държавният секретар каза, че няма да се дискутира дали това е възможно или не, че първо трябва да има гореща точка и така нататък, но Нидерландия казва, трябва да действаме, не само да говорим. И смятам, че наистина Нидерландия в лицето на председателството трябва да се възползва от тази лидерска роля и действително да се стигне до реално презаселване на беженци. И по този начин да дадем сигнал на всички, че това е възможно. Относно граничния контрол. Какъв е вашия план за това? Нидерландския министр каза, че е, може да се мисли е, развитието на мини-Шенген. Ако тази пролет не можем да спрем категорично притока на беженци, то тогава Нидерландия, а, е, а, вие казахте, че ще предприемете конкретни мерки. Какви ще бъдат те? Госпожа Ферхарен. Благодаря. Добре дошли, господа министри. Освен отделните законодателни предложения, по които без съмнение трябва да продължи работа бързо, трябва да се замислим и за сътрудничество между държавите членки. Това е в основата на всичко. И заедно с това следва да, по, да подчертаем, че липсва истинско сътрудничество, че няма воля за истинско сътрудничество. Няма директива, няма регламент, който да ни бъде полезен и да бъде е, представен като решение на проблема, ако няма воля за сътрудничество. Е, подчертавам това в контекста на последните събития – всеки нормативен текст, всяко предложение на Европейския парламент, след като стигне до Европейския съвет, остава блокиран там. Видяхме това и по отношение на Париж размяната на мнения и обмяната на информация. Да, има документи за размяна и обмен на информация, само че това не се прави. Има нужда от, от размяна на информация при борбата срещу организираната престъпност, тероризма. Има какво да се подобри, но на първо място трябва да дойде желанието за сътрудничество. В противен случай можем да обсъждаме множество законодателни предложения, само че всички те ще се окажат безполезни. Що се отнася до миграцията, говорим за система за прием но това, с което разполагаме, е, не е достойно за този израз. Това, на което сме свидетели, е липса на солидарност. Системата за разселване не се, е, се провали. Е, реализираните разселвания са много малко. Очевидно е, че по и в тази област не се върви напред. Господа министри, казахте, че трябва да бъдем по-твърди спрямо незаконните иммигранти. Добре, но как? Каква помощ ще даде Европейския съюз на държави, които срещат трудности при връщане? Как ще се осъществяват връщанията, като се защитават основните права? Как ще ста... Каква е връзката между връщането и двустранните отношения? Кажете ми на практика как смятате да реализирате това предложение. По отношение на Шенген, очевидно това не функционира. Какво означава да се обсъди Шенген? Или има свободно движение, или няма. Бихте ли ни казали какво означава мини Шенген, ако изобщо говорите за това, кой ще взема решение? Има или има, или няма свободно движение. Онзи, който решава да постави под съмнение Шенген, трябва да има предвид, че това е един от кръгълните камъни на Европейския съюз. Наясни ли сте с последиците? Що се отнася до основните права, да, напълно съм съгласна. Аз бях докладчик по, този, по тази тема и установих, че има много трудности, при намирането на консенсус по наблюдението по страни. И моят въпрос тук е какви инициативи възнамерявате да предприемете, за да има истинска информация, истинско познаване на ситуацията с правата на човека в отделните държави членки. И това ще бъде ли основа на решение за това какво да се предприеме в отделните държави членки в превентивен план, тъй като е много по-добре да предотвратяваме, вместо да преодоляваме. Госпожа Мецола. Да, благодаря ви, господин председател. Аз също искам да приветствам господа министрите и съм много благодарна за техните изказвания. Аз съм от Малта. За мен е изключително важно като малтийски гражданин, разбира се, Малта също е част от това трио председателства, за нас е много важно сътрудничеството с нидерландското председателство. Тази година е много важна. Ние продължаваме работата, която беше започната от последните парламентарни избори миналата година. Продължаваме работата относно доклада по миграцията. Същност аз работя по този доклад заедно с колегата госпожа Канген. И всички въпроси, които вие споменахте, ще бъдат разгледани в нашия доклад, който ние ще представим другия понеделник вечер в Страсбург. Искам да се спра на един много важен въпрос. Ако ние приемем факта, че ние ще направим преглед на регламента Даблин, какво не работи в законодателството по отношение на миграцията, то аз приветствам, разбира се, а, а, такова решение и нека да, Нидерландското председателство присъстват на нашите дебати, когато ние обсъждаме солидарността в ЕС и а, през заселването. защото през последните месеци не беше свършена много работа. И всъщност а, има дисбаланс между а, ангажиментите на държавите членки. Трябва да признаем, че всъщност не успяхме да постигнем напредък по тези въпроси. Както а, а, групата на ЕНП, ние бихме желаем а, да се прилага на практика европейското право за убежищата, защото има страни, които все още не са а, транспонирали цялата директива и съответно не се а, а, прилагат всички а, регламенти, така че трябва да се упражни натиск върху тези държави членки, които трябва да приложат на практика всички детайли така както са заложени стандартите, така че всъщност приложимото законодателство трябва да се изпълнява от всяка държава членки. Що се отнася до граничния контрол? За нас, НП, ние приветстваме предложението на Европейската комисия. и Ще продължим работата по това предложение през едните 6 месеца. Благодаря ви! Сега ще помоля министрите е, да дадат първи отговори по тези изказвания, защото имаме още 13 е, евродепутата, които е, ще зададат въпроси. Така че имайте това предвид, господа министри, ще има още въпроси. Особено колегите ще се изкажат, които работят по конкретни досиета, така че е, имате думата за отговор между 5-6 минути. Благодаря, господин председател. За мен лично е наистина голяма чест да бъда тук. И аз наистина ще представя вашите гледни точки пред съвета. Първо, ще се спра на темата тероризъм. Председателството ще насочи вниманието си върху оперативните мерки, които са приети е, в е, е, Европейската стратегия за вътрешна сигурност. И в частност, ние ще задълбочим и подобрим информацията, обмена на информация. Една от основните теми, които бяха обсъдени на неформалния съвет, беше казано, че всъщност ще насочи внимание за това как ние можем да гарантираме на практика да се обменя информацията ефективно. Вече, разбира се, имаме законодателни инструменти, знаете, регистр... законодателния акт за регистрационните данни на пътниците и така нататък. Така че за нас е много важно да предпазваме об нашата общественост от заплахи за сигурността. Благодаря за милите думи относно нашето председателство и триото председателство. Искам да благодаря на уважаемите членове за тези думи. Сега, по въпроса за радикализацията. Съвета и комисията наистина работиха много по тази тема. Имаме вече добри примери. Вече е създаден интернет звено за прихващане. И вече наистина а, ние можем да се радваме на опита събран от нашите британски колеги. И съвета разбира, че радикализацията и борбата с нея наистина е много конкретен въпрос и трябва наистина да обменяме опит. Тук не става въпрос само за ксенофобия, но става въпрос и е, за ксенофобските е, е, проповедници защото те водят до радикализация и до насилие. Така че всички тези въпроси ще бъдат обсъждани от нас. Госпожа Аргентини също така повдигна въпроса за проповедниците. Да, както казах, обсъдихме въпроса на неформалния съвет и решихме две неща. Първо, да обменяме добри практики и второ, да имаме двустранни контакти за, когато става въпрос за конкретни хора, които са считани за ксенофобски проповедници. И това, разбира се, ще бъде наистина много важна стъпка, разбира се, в комбинация с всички други инструменти, с които разбираме това. Е Центъра за борба с тероризма, интернет звеното за прихващане и други. Беше повдигнат въпроса също така за върховенството на закона от различни а, членове. Що се отнася до а, ситуацията в Польша и решението на Конституционния съд, ние разбира се а, разглеждаме тази ситуация внимателно и за съвета е изключително важно основните а, ценности и права да бъдат спазвани навсякъде в Европейския съюз. Това разбира се се отнася за а, полския парламент и правителство на колегията на комисията ще бъде разглеждан този въпрос едната седмица и ще бъде анализиран контекста също така и а, от страна на Европейския съвет. И различни комитети играят много важна роля. На 19 януари Европейския парламент всъщност ще разглежда този въпрос в Полша. Това е, показва, че този въпрос е важен и за тях. Моят е, колега Кумиус е, ще присъства на този е, дебат. Той отговаря за външните въпроси в Нидерландия. И разбира се, със сигурност нашето председателство и моите колеги ще имат двустранни контакти с колегите от Полша, що се отнася до проблемите, свързани с върховенството на закона. Беше зададен въпроса също така и за киберпрестъпността. И дали е, се нуждаем, и дали имаме общо определение за киберпрестъпност. Ако дали съществува такова определение. Ако някой знае какво е всъщност киберпрестъпност, е, да, така е. Всъщност, е, съгласен съм, което казвате, че има презастъпване и дублиране с други определения. Така че Нашето председателство смята и убедено, че наистина киберпрестъпността ни изправя пред нови проблеми и предизвикателства. Сега, вие казахте, когато става въпрос за банкофобия. Ясно е. Ясно е за всяка, един, всяка една прокуратура, че ако имаме такова престъпление, то ще бъде преследвано. Ако имаме престъпник, който живее в Германия, а жертвата е в Гърция, то тогава ние сме натъкваме на проблем с юрисдикцията. И това е един въпрос, на който Нидерландското председателство възнамерява да отдели внимание, защото и да бъде обсъден през едните 6 месеца. Беше е, зададен въпрос и за е, финансирането на теноризма. Да, ще има обсъждане а, на този въпрос, има предложение на комисията и съвета си дава сметка, че трябва много обстойно да бъде а, разглеждан този въпрос, защото не бихме желали туристич... Е, терористичните организации да бъдат финансирани по никакъв начин господин Деянг потвърди и благодаря за това. Той потвърди, че той също наистина възнамерява да се трудничи и да работи по досието за правната помощ и съвета наистина ще се радва много на подобна позиция. Госпожа Аржентини повдигна въпроса за Унгария и решението на а, Холандския съд. Да, има такова решение, което е висящо а, и в момента се разглежда от Европейския съд. Ние очакваме решението на Европейския съд и разбира се, ние ще трябва да видим какви ще бъдат последствията. И ако е необходимо, разбира, ние разбира се имаме предвид позицията на а, Европейския парламент от това отношение, както и, разбира се, прилагането на Европейската заповед за задържане. Госпожа Ферара зададе въпроса относно обмена на информация и финансирането на тероризма. Аз съм, бях член на съвета през миналата година и виждам, че всички държави членки са убедени, че е много важно да се обменя информация по тези въпроси. И на неформалния съвет на министрите ние ще е, разгледаме този въпрос, разбира се, в, в контекста на други теми, като огнестрелни оръжия и така нататък. Тоест, това, всички тези елементи да бъдат заложени във всяка една национална стратегия за борба с тероризма. И аз също съм убеден, че сътрудничеството е ключов елемент за да постигнем успех срещу организираната престъпност и борбата срещу тероризма и Нидерландското председателство си дава сметка за това. Господин председател, мисля, че отговорих на въпросите, които бяха към мен. Да, ще има още въпроси, така че благодаря ви, господин министър. Господин Биков, имате думата, имаше доста въпроси, но не забравяйте, че е, ще има и други въпроси. Така че 5-6 минути имате за отговор. All right, then I will... Няма да се поддам на изкушението да бъда кратък, като отговоря на лесните въпроси. И няколко въпроса бяха зададени от няколко души. Първо, програмата за разселване, къде има резултати и къде няма. Ако погледнете статистиката и цифрите, и ако погледнете какво сме постигнали, не е постигнато много. Разселването е, се основава на идеята за регистрация. Все още из, работим по идеята за изграждане на горещи точки за регистрация на пръстови отпечатъци. Все още не сме приключили с тази фаза. Престои анализ на беженците и отделните случаи, не оценка на искането за обежище. И след ще трябва да видим дали имат дали кандидатите за обежище имат роднини, има ли логическа страна, в която да бъде разселен даден човек. Всичко това не е направено. Ние няма да чакаме всичко това да бъде свършено преди да предприемем действия. Сега изпитваме системата, но искаме и да усъвършенстваме. Холандия започна с план, с а, планове за разселване на групи от а, Италия и Холандия. Очакваме тази седмица да дойдат първите бежанци, но ние няма да чакаме всички горещи точки да започнат да функционират според плана, преди да започнем да приемаме хора. От друга страна, това не означава, че всички ще останат блокирани в страната, в която са дошли. Отдавна имаме система, при която лица пристигат в една страна и регистрирани или не, се придвижват. Ние искаме да променим това, като го организираме. Това не означава, че хората ще останат блокирани. И аз се притеснявам от бавните темпове е, през декември посетих гръцките острови и виждам, че задачата не е лесна. Е, разбирам онези, които казват, е, че не сме постигнали набелязаното, но не съм съгласен и с онези, които казват, че нищо не е направено. Понякога е много лесно много лесно да се каже защо не се взимат пръстови отпечатъци на компютърната система, просто защото на островите капацитет, капацитетът е запълнен. за да нюансирам нещата, не искам да кажа, че темповете са задоволителни или че вършим чудесна работа или очакваме чудеса. Да, трябва да се постигне повече напредък и ако като съвет бяхме приели предложенията, щяхме да сме по-напред. Има и други въпроси за бъдещето на Шенген, добре известните идеи за мини Шенген, идеи, които бяха обсъдени в някои страни, сред тях и Нидерландия. Това не е предложение, това не е цел. Целта е Шенген във вида в който е. Това не е нито план Б, нито план С. Шенген не се не зависи от влиянието на някои държави членки. Още през пролета беше казано, че ако не се достигна до решение, договорено ни от всички страни членки на Шенген, в крайна сметка споразумението ще бъде изложено на риска. Това е опасност, не е желание. всъщност се не е шега, когато се казва, че ако страните не разделят, не, не си разпределят а, отговорностите, ще се стигне до засилване на граничния контрол. Онзи, който иска отговорност, иска извинение, отдавна е можел да го направи. Страните, които възстановяват а, а, граничния контрол, не го правят, защото им харесва. Ние искаме всички 28 държави членки да поемат своята част от отговорността. Това е план А Всички знаем, че не е сигурно постигането на споразумение и тогава страните започват да мислят за альтернативен сценарий. Това не е план А, Б или С. Не бих искал нещо от това да се случи. Това не е предложение, а вероятност. Трябва да, трябва да сме наясно с това, че ако не постигнем решение, не очаквам правителствата да кажат, след като план А не успя, няма да правим нищо. Трябва да го предотвратим. Но мисля, че е, трябва да сме наясно с контекста, в който, в който говорим. Господин министър, искаме да чуем още коментари. И мисля, че и други колеги ще зададат въпроси за миграцията. Някои колеги може би ще зададат уточняващи въпроси към това, което казахте. Знам, че ако можете да останете до 5 часа, това би било много полезно. Господин Ван Дестор трябва да стръгне в без 15. Започваме с колегата Бони. Колеги, много ви моля не повече от две минути. Господин председател, ще говоря полски. Господа министри, благодаря ви за из... представените приоритети на председателството. Двата аспекта опазването на границите, разселването, използването на технологии за защита на границите, запазване на Шенген, новата директива за борба срещу тероризъм и по-добър обмен на информация са от ключово значение. Мисля, че всичко това изисква повече сътрудничество. Сътрудничеството отсъства бяха зададени въпрос, свързани с върховенство на закона. Аз съм от Польша. Благодаря ми на министъра Стър за много спокойната информация. Информирахте ни, че комисията ще се занимае с тези въпроси. Не бива да си затваряме очите пред това, което се случва в Полша. Мисля, че върховенството на закона, е, Конституционния съд и метода, методите, по които работи този съд, са подложени на натиск. И това е тема на дискусии в Венецианската комисия. Бяха нарушени някои други правила, като независимостта на държавната администрация. Занижиха се критериите за заемане на, вис... на виш пост държавната администрация, независимо от някои възражения в Польша, сега се въвежда почти полицейски закон, който нарушава баланса между защитата на личните данни и сигурността, защото тези правила е, са в нарушение на критериите. Няма списък с сериозни нарушения и ще има възможност за следене на хора в мрежата. Ако правителството не отегли това предложение, всъщност аз искам да ви информирам с голяма тъга за всичко това. Надявам се, че ще успеем да обсъдим спокойно тези въпроси. Моля ви, не повече от две минути, каза председателят. Благодаря, господин председател. И аз искам да е, приветствам добре дошли министрите от Нидерландия и да им благодаря за представената програма. Благодаря и на министъра е, за директивата за малолетните лица. Аз бях е, докладчик и постигнатия резултат е постигнат споразумение, е, е постигнати благодарение на Люксембургското председателство. Надявам се, че холандското председателство ще продължи работа по е, е, акта за правната помощ. Що се отнася до засегнатите теми. Ще кажа няколко съвсем кратки неща. Що се отнася до тероризма, не се каза много, но смятам, че е много важна превенцията чрез по-добра интеграция, по-добро образование, превенция в затворите и така нататък. Що се отнася до тероризма, има още един аспект, а именно борбата срещу престъпността, която подкреп, подпомага тероризма чрез конкретни действия, като нелегалния трафик на оръжие. Що се отнася до организираната престъпност като цяло, предстои много работа, защото престъпления на организираната престъпност са онези, които засягат интересите на Европейския съюз. Това са актовете, които подкрепят иммиграцията и трафика с оръжия. Това са области, в, по които предстои да свърши много работа и пожелавам успех на председателството. Госпожа Интвелт има думата. Благодаря ви, господин Фандестюр, господин Декхов. За нас е удоволствие, че сте тук и съм убедена, че ще се виждаме често през следващите няколко месеца. Имаме няколко въпроса. Първо, за беженците. Честно казано, аз тук слушам много думи. За всички е ясно, предполагам че миграцията е сложен въпрос, но а, не и неуправляем. Причината е да излезат нещата извън контрола, защото правителствата не искат да се занимават с това. Така че това, което а, вие трябва да направите следващите 6 месеца, е да създадете политическа воля. Така че не искаме да слушаме а, думи само, а да видим как 28 правителства ще се съгласят ние ще следим, ще чакаме резултати от Европейската комисия. Чувам, че е, има тревога за положението в Полша и предполагам, че съвета ще оцени нещата или вече ги е преценил. Вместо да чакаме какво има да каже комисията, аз искам да чуя каква е оценката на съвета по повод диалога за върховенството на закона. Приветствам първата крачка, но това е съвсем недостатъчно, ако обсъждаме е, върховенството на закона веднъж годишно, защото има много от е, правителствата, които много правителства не, не спазват върховенството на закона. Полша, Унгария, Например, е, имаме е, условия за екстрадиция на базата на Европейската заповед за арест, което обаче не функционира и е, се отразява на сигурността и безопасността и на реда и върховенството на закона. Така че е много важно Холандия да засили диалога за върховенството на закона. Друг въпрос какво ще направите по директивата против дискриминацията, която отдавна се готви от 10 години и имаме е, режими за собственост при партньорствата. Това са е, законодателство, което е блокирано от Полша и Унгария. Какво ще направите тези досиета да приключат до края на холандското председателство? Благодаря. Разселването очевидно не е лесно. За втори път се опитваме да разискваме това. Обедена съм, че е трудно, но това не обяснява факта, че е, Холандия предлага само 100 места. Други държави има, които не предоставят нито едно място. Можем да се получим, разбира се, от опита през последния месец и една от полките е, че е, изчакването е много дълго за беженците. Няколко месеца е много дълго време. Ако тези два месеца, например, те трябва да останат някъде да чакат. Това са древни неща, които можем да оправим, за да улесним нещата, но това означава държавите членки да проявят е, гъвкавост и е, се питам дали господин Дейков иска да придвижи тези неща. Второ, казахте, съдбата на бежанците, е, особено важен, голям въпрос и споменахте, че проверявате кой влиза и така нататък, проблема с трафикантите и така нататък. За мен е ясно, че няма да, под... да решаваме нито един въпрос, ако не подпомагаме законните беженци да влизат, например, по земя, по сухоземната граница. И се питам дали холандското председателство ще поеме инициативи в тази насока, така че законните влизания да станат възможни, а, не само, примерно, някакъв маргинален брой беженци от Турция, но да има наистина някаква альтернатива за беженците. Господин Киркос. Благодаря, ще се изкажа на гръцки. Прочетох много интересен документ, представен от Коланското председателство, който съдържа три приоритета. Приемане на бежанците на горещите точки, защита на външните граници и споделяне на тежестта, което води до преселване – трябва да вземем предвид, че горещите точки функционират, макар че трябваше още през октомври да функционират. И преди няколко месеца е, един самолет е, дойде от е, Пакистан в Гърция, но трябваше да се върне, защото правителството не ги прие, така че нещата не работят както трябва. Знаем, че междувременно стотици хиляди хора пресичат морските ни граници. След 6 месеца ще видите какви са резултатите. Ще видим резултатите от холандското председателство и в идеалния случай би трябвало 100% от тези, които пристигнат на нашите брегове, да бъдат изпратени в центровете за прием и да бъде оценена тяхната молба, ако не получат статут на беженец, да бъдат върнати. Това е идеалният случай – ако някой каже, че това е идеалният случай, но ще направим всичко възможно, това означава, че има добра воля, но всъщност нещата не се, не се работи по нещата както трябва. Не искам вие да споделяте същите страхове, защото и ние ги имаме. Например, да няма лято като миналото лято. Да има някъде, искаме да имаме график, където да се казва кога ще бъде организирана гореща точка, какво ще се случи с останалите точки, какво ще стане с разселването. Искаме графици и ангажимент на базата на подготовката, която вие сте направили за холандското председателство. Иначе е прекрасно да имаш такъв един високопарен документ, но ние искаме факти. Благодаря. Е, е, Благодаря. И по темата, повдигната и от колегата Мецола, следващата седмица ще бъде представен доклада по собствена инициатива посветен на темата миграция. Вътре се застъпва тезата за глобален подход. Този доклад ще съдържа много от въпросите, които споменахте и за това ще задам няколко въпроса. Първо, надявам се, че ще успеем да работим в тясно взаимодействие по време на вашето председателство по тази тема, която е официалната стратегия на Европейския парламент по иммиграцията. Второ, и вие споменахте този въпрос във връзка с трудностите, на които се натъкват много държави членки при управлението на, мигра... на мигрантските потоци. Каква помощ ще дадете на тези държави членки и как ще какъв ще бъде вашия подход към темата защита на границите? Ако в настоящия момент се обсъжда темата за мини Шенген, бихте ли ни казали дали действително се обсъжда този въпрос? И последния въпрос, който искам да повдигна, не чух нищо за борбата срещу расизма, ксенофобията, исламофобията, това доброволно, е, това търсено отсъствие ли е? Госпожа Стивенс. Ja, dank u wel, voorzitter en collega's en ministers. Благодаря ви, господин председател, колеги, господа министри. Имам въпрос за миграцията. Слушах внимателно и а, смятате ли, че бежанците, които имат време на защита в Турция, могат да бъдат върнати? Или казвате, или заявявате, че трябва да приемем всички беженци, които пристигат на европейска земя и да ги разселим. Споменахте и Дъблин. Дъблинските условия казват, че европейската държава, където пристигнат беженците, отговаря за тях. Но ако вземем предвид колко пристигат в е, Гърция и Италия, това вече не е възможно. Ще продължите ли да настоявате на разселването и ако е да, как? Дали ще работите на базата на настоящите планове или ще намерите нови решения и нови подходи? Според мен, отказване на отказа от Дъблин не е, е възможност. Каква е альтернативата обаче? следващия. Благодаря. Искам да благодаря на холандското председателство за споделяне на приоритетите. Не искам да се връщам на разселването, тъй като вече имаме много въпроси по темата, но трябва да кажа, господин министр Дейков, че вие не отговорихте на много въпроси. Аз съм от Малта и когато е, прочетох програмата на Трио председателството, бях доволна, че вие акцентирате върху отговорност и солидарност от държавите членки. И е, добре е, че може да признаем, че нещата се движат, макар и бавно, но няма достатъчно капацитет в държавите членки. Това обаче не може да бъде извинение, нещата да останат така както са и е, да не правим нищо. Заявявам това, тъй като тук аз говоря като докладчик в сянка за механизма, постоянния механизъм за разселване. В крайна сметка ще бъде загуба на време, ако се опитваме да правим постоянно законодателство за солидарност, ако не можем дори да приложим на практика временни мерки. Нещо трябва да се е, свърши в крайна сметка. Е, но а, моя въпрос е какво, какви мерки възнамерява да предприеме холандското председателство и трио председателството. Въпрос към министър Ван Дестър, Използва на технологиите за борба с организираната престъпност. Тези мрежи бяха особено важни за борба срещу трафика на хора в Европа. И казва трио председателство, че ще прилага холистичен подход – също организирана престъпност и трафик на хора, но как по-точно? И как ще гарантирате да съществува равновесие между основните права и сигурността? Благодаря. Господин министър Ван Дестер, вече споменахте колко важно е върховенството на закона за холандското председателство. Аз приветствам вашето изказване и а, с удоволствие ще работя с, заедно с вас по темата, тъй като върховенство на закона наистина е важен проблем за Европейския съюз и в Европейския съюз. Има държави членки, които нарушават основни права, правата на медиите. Унгария и Полша са най-добре известните примери в световлявните демокрации. Европейския парламент многократно сме обсъждали, имаме мониторинг, държавен мониторинг за положението с върховенството на закона в Европейския съюз. На практика обаче нищо не се случва, няма някакви съществени промени е, в тези държави. И затова много граждани и много гласоподаватели искат и от нас, и от вас да кажем какво ще правим е, в тези либерални демокрации, например Унгария и Полша. Обеден съм, че първо съвета трябва да направи много повече в тази област и искам да ви попитам какви са конкретните ви планове, за да подсигурите върховенство на закона в някои държави членки на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Уинбърг. Tack, herr ordförande, ministrar. Eh, er благодаря ви. Е, благодаря, господа министри, за презентацията. Тази година ще бъде важна година за нашия поглед към външния свят. Ще имате много предизвикателства, особено вие, защото работите в тази област. Когато говорим за миграцията, Изправени сме пред сериозни предизвикателства. Малко по-малки са тези предизвикателства през зимата, така че това за вас е предимство, защото се оказва, че вашия подход не е особено удачен. Как да ви се доверим за един надежден подход през следващите 6 месеца? А, какво ще кажете за разселването? И а, за въвеждане на санкции. Vad tänker ni göra med jihadister som varit i Syrien och nu återvände eller redan har återvänt till Europa? Как... Какви са намеренията ви за чуждестранните борци, които отиват да се бият Сирия и се връщат? дали подкрепят и правни мерки или е, само говорим за радикализация. Могат ли да бъдат санкционирани, наказвани лицата, които са извършили такива ужасни неща? Например, отнемане на тяхната националност, отнемане на гражданството. Промяната в директивата за оръжията трябва да това ще ви затрудни много нас в Швеция. Как виждате нещата? Госпожа Бьорк. Благодаря ви. Прави сте, господа министри, че доверието липсва в Европейския съюз, защото всъщност не се справяме с беженците, и обаче ние всъщност а, не оправдаваме доверието към европейските граждани, които желаят Европейския съюз наистина да оправдае това доверие и да изпълни своите ангажименти. Проблемът е не само в Кале, но не знам, това не е начина наистина да се отнасяме към човешки същества. И мисля, че по време на вашето председателство вие трябва да покажете, че ние няма всъщност да продължим да се оставяме в ръцете на расистите в нашите държави членки, както казаха и преждеговорищите. Ние не желаем Европа да се превръща в затворена крепост. Това не е нашето бъдеще. Ние бихме желали да видим инициативи, които всъщност да укрепят външните граници, защото нямаме решение за това как да увеличим е, отговорности на държавите членки за милионите е, беженци, които търсят е, закрила. Има и други решения, които всъщност не изискват участието, одобрението на всички държави членки. Договорите предвиждат в такива ситуации и други възможности. Моля ви, възползвайте се от тези средства. Аз ви пожелавам наистина успешна работа и да не се стига наистина до тази задънена улица, в която се намираме в момента. Така че ние изцяло ще подкрепим вашата работа. Искам само да подкрепя казаното по отношение на Полша и Унгария, защото действително това са доста сериозни проблеми и които трябва да се решат. В противен случай и други държави членки наистина ще приемат също подобни закони, които подкопават демокрацията и върховенството на закона, защото виждаме, че а, а, де, а, е, крайната десница навсякъде в Европа а, увеличава своето въздействие. Сега ще дадем думата на господин министъра, който да отговори на вашите въпроси. И разбира се, е, господин Бийков ще остане сред нас. Неговия колега трябва да напусне. Така че позволете ми да приключим с е, въпросите. Имате думата. Вие ще бъдете последната колега. Благодаря, господин председател. Благодаря, господа министри. Още един въпрос, свързан с е, правовата държава в Европа. Много говорихме за Полша. Говорихме и за Унгария. С колегите искам да се върна на ситуацията за беженците, които ги обвиняват само за това, че са нарушили границите. Е, министър-председателя на е, Словакия ги възприема като опасност. Дания възнамерява да, пред, да конфискува активите на а, беженците. Има много проблеми, с които е свързан на правовата държава. Сте свикате ли извареден съвет по правата на човека? но освен а, изразените позиции трябва да се предприеме действия. Знам, че не е лесно, но мисля, че не е достатъчно да се говори за нашите ценности. Те трябва да бъдат приложени на практика. И накрая господин Чезек. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е дали сте обмисляли Въпросът е да се е, използва директивата за временната закрила от 2001 година, когато има е, беженска криза. Тя всъщност тази директива е приета за тези цели и ние в момента се намираме в такава ситуация и то поне по отношение на Сирия. Да, благодаря. Благодаря на всички колеги, които а, зададоха въпроси, така че позволете ми наистина сега да дам думата на господин Дестев накратко а, да се изкаже по въпросите за върховенството на закона. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Гричи за нейното изказване. И наистина искам да ви уверя за това, че, че всъщност а, а, края на януари ще се проведе неформалния съвет на министрите и ще направим всичко възможно да се приложат всички е, решения, приети от съвета е, до края на миналата година. И на втората конференция на високо равнище за радикализация е, ще се организира. Ние ще органи... Както вие казахте, тази тема също радикализацията е много важен приоритет за нас, както и е, пътуващите до страни, където се обучават. Що се отнася до режима, е, съпруческия режим и режима за партньорствата, е, то всъщност съвета по ПВР отбеляза, че няма анонимност относно текста и не може да се приложи в целия Европейски съюз през 2015 година. И ние искаме, съгласно договорите, разбира се, държавите членки могат да уредят засилено сътрудничество помежду си. И ние се надяваме комисията да изготви предложение, което ще даде възможност да се установи засиленото сътрудничество и разбира се Европейския парламент ще даде също така своята дума относно това предложение, така че това наистина е приоритет важен в нашата програма. Господин Кинги повдигна въпроса за ксенофобията. Ние Регулярно имаме срещи с Европейската агенция за основните права, така че разглеждаме, разбира се, тези е, въпроси. Нашата цел е да засилим сътрудничеството и да има официален регистр за всички тези престъпления, е, наред с, е, разбира се, криминалните наказателните регистри. И се надяваме, че разбира се, в крайна сметка ще имаме правния инструмент, за да се справяме с този вид престъпление. И моя колега, разбира се, е също си дава сметка. И аз ще предам, разбира се, дискусията тук и той ще продължи работата. Господин Дали повдигне въпроса за трафика на хора Предвидели сме конференция в Амстердам на 18 и 19 е, януари е, относно е, трафика на хора и ще бъдат поканени, разбира се, различни специалисти, в това число и по трудовата експлоатация. И разбира се, този въпрос ще бъде включен и в програмата на съвета. Искам да благодаря на вас, господин председател, както и на почетните членове на парламента. И както казах, искам да ви уверя, че върховенството на закона е, е, е наистина приоритетна тома и е, тема и съветът е, е, е убеден, че е, принципите трябва да бъдат спазвани навсякъде в Европейския съюз. И разбира се, е, ние ще гарантираме, че фундаменталните, основните права ще бъдат спазвани навсякъде, в това число и в Полша. И съвета на министрите по общи въпроси, разбира се, ще разгледа ситуацията в Польша. И съвета очаква с нетърпение да продължи засиленото сътрудничество с парламента по един гъвкав начин, като разбира се взаимно а, се доверяваме в нашата работа, която ще е от полза за всички. Благодаря на всички. Както казах, колегата, господин министър, трябва да отиде в комитета по правни въпроси, комисията по правни въпроси, извинете. И ние също от наша страна, господин министр, искаме да ви благодарим за вашето присъствие, за отговорите на всички въпроси и очакваме сътрудничеството с вас с нетърпение. А сега господин Дияков ще отговори на останалите въпроси. Разполагате с много време всички въпроси останали за миграцията. Наистина, бъдете спокоен с вашите отговори, така че, що се отнася до Шенген и други въпроси, вие може да отговаряте толкова дълго, колкото искате. Да, разбира се, ще се опитам а, да отговоря на всички въпроси. Много от тях бяха основни въпроси, насочени към а, тежестта, която можем да поемем. Или казано по друг начин, според мен въпросите бих ги разгеделил на две групи. Трябва ли всички страни да се съгласят на определени мерки. И другия вид въпрос е как да убедим повече страни, които да се съгласят изобщо да се приеме нещо. И това действително е дилема за нас. Ситуацията не е ясна. Каква е позицията всички държави членки? И като председател на съвета, като председателство, нашата основна цел е да се постигне някакво споразумение. Защото много хора казват, че ние си губим времето, когато просто изготвяме нови хубави а, е, предложения, а пък а, е, а, е, други не получават никаква помощ. И други казват, че държавите членки не желаят да изпълняват ангажименти си. И това е също, също също задачата на Европейската комисия, т.е. да гарантира спазването на европейското законодателство. Освен това имаме различни процедури за гласуване и когато се, е, някоя страна даде своя глас, след това каже, че аз няма да го направя, това разбира се е абсолютно недопустимо. Така че а, е, ние трябва да си дадем сметка за всички а, договорености, които сме направили и за това, защо не се прилагат на практика. Така че, разбира се, ние ще отдадем внимание на всички ваши притеснения. Защото всяка една страна трябва да даде съгласието си а, а, за механизма за презаселване. Беше абсолютно невъзможно обаче да се постигне а, консенсус. И сега е много трудно, наистина, изобщо да се премине към практическо прилагане. Така че, наистина, разпределението на беженците и търсещите убежести между държавите членки е много сериозен въпрос – И това не може да е една система без, е, без край. И разбира се, ако имате някаква идея какво да се направи, ако това е един безкрайен брой хора, които могат да додат е, в Европа, това е една дискусия. Въпросът е всъщност ясно е, че е, имаме споразумения с трети страни, не само за връщането на хора, които според нашето законодателство нямат правото да останат, но въпросът е не само да се правят е, да има превенция срещу това хората да не идват тук. Просто не можем да спрем притока към Европа. Много отговорности има, които трябва да бъдат споделени. И отговорност не само в Европа, но и извън европейския континент, извън географските зони. Има редица отговорности, които трябва да се е, е, поемат в е, самите региони по происход, да се изградят лагери за тези хора и да има съответно контрол и управление. И едва тогава да говорим за презаселване, разбира се. Така че ние не смятаме да изграждаме ограда около Европейския съюз. Ние ще изпълняваме своите ангажименти. Въпросът е обаче да овладеем притока и да имаме една голяма, по-голяма предвидимост относно процента на хората и как да се разпредели тази тежест в рамките на ЕС. Надяваме се това споразумение да бъде подкрепено не само от няколко страни, а от повече. Ние, разбира се, имаме добро сътрудничество между малък бро и брой държави членки. Това вече работи. Ако погледнете е, най-големия дял, който се поема от беженци, това е, е са много малък брой държави членки. Но ако казвате на вашите граждане, че ако се блокират е, границите и ако не се изпълняват европейските е, ангажименти, то всъщност няма смисъл да провеждаме дискусии. Тоест, вие нищо не трябва да правите тогава. Но трябва да се обяснява на гражданите какво може да се направи. Не е лесно задачата. и възможностите за постигане на споразумения са доста ограничени, между, има предвид между държавите членки. И ако постигнете споразумение с тези страни, като Турция или други подобни, то има два начина за действие – през заселване или законен трансфер. Ако това е на лице, разбира се, но вие трябва да го регулирате, ако това е договорено – те действително имат, тези хора имат посредством тези споразумения неограничен достъп до убежище в Европа. И същото въжи относно другата ситуация. Ако постигнем споразумение, че е, е, трябва да имаме е, презаселване в рамките на е, защото не е правилно да оставим страната на влизане да поеме цялата тежест, то ние трябва да разработим нова система, която да бъде подкрепена от мнозинството или поне от квалифицирано мнозинство на държавите членки. Така че ние наистина сме много притеснени относно а, дискусиите по този въпрос. Ние, разбира се, обаче си даваме сметка единствено за това а, дали изпълнявате вашите ангажименти, има преди държ... ангажименти на държавите членки, които вече са договорени. Visions, Господин Киркос повдигна въпроса за необходимостта от ясни срокове. Аз не смятам, че всичко зависи само от решенията на съвета. В крайна сметка при практическата реализация се натъкваме на трудности, които не сме предвидили на етапа на разработването на плановете. Също така се натикваме и на желанието или нежеланието на някои държави да им бъде помогнато. Много е лесно едно правителство да каже, че иска помощ, но трябва да обясните на местното население какво ще се случи, ако се създаде гореща точка на, на някои от гръцките острови. Ние като председателство и като държави членки сме готови да помогнем на Гърция и Италия при горещите точки, само че е необходимо да уточним какво точно ще се предлага, как и какво трябва да бъде и, и кое ще бъде прието. Когато бях там, много сънародници, които са били там, ми разказаха какво е направено, но никой не е удовлетворен от резултатите. Тогава имаше срокове, е, графици предложени от държавите членки. И ние като държава членка излязахме с предложение с, е, за по-малка бройка, защото искаме всичко да бъде уточнено. Ако всички държави членки спазят ангажментите си за разселване в рамките на една седмица, е, какъв ще е резултатът? Резултатът е, че просто ще сме спазили формален критерий, без е, да сме разработили и следвали подхода на горещите точки. Няма, няма смисъл само да прехвърляме хора с самолети, ако не сме свършили другата подготвителна работа. Така че сроковете и графиците все още са, раз, се разработват и трябва да се предложи максимална помощ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 Thank you very, thank you very much for um, the, the extra detail you gave on that second round. This is the first time. Um... За първи път вие двамата сте тук като министри заедно с екипите си. Господин Дионк, имате един допълнителен въпрос. Още в първия кръг имаше въпрос за Кале и Дюнкерк. Бихте ли е, изразили своята позиция? Това е по-многостранен въпрос, а не само на Европейския съюз. Влязахме в контакт с всички съответни страни. Имаме тристранно споразумение с Белгия и Обединеното кралство за прехвърлянето на лица в Великобритания. Що се отнася до Кале, това е проблем, който е, отразява проблемите на Балканския път. Хора, които са стигнали до е, определена страна, но не искат да са в нея, искат друга да е. Това не е предвидено в правилата a gap because they implied that if you are fleeing, you want asylum. Според правилата, ако бягаш, имаш нужда от убежище и като ти предложат убежище, ти го приемаш. На практика хората или не искат убежище във Франция по някаква причина, или знаят, че в крайна сметка ще им откажат. Мисля, че французите и англичаните заедно трябва да намерят практическа странна основа, ще им помагаме с каквото можем, тъй като въпросът е економически. Но аз не виждам в съвета да се проведе дискусия скоро. До, тогава, докато взаимоотношенията между двете, между засегнатите страни дават резултат от последната година. Много се говори, много неща бяха усъвършенствани. В настоящия момент е много трудно да се каже дали проблемът ще се задълбочи с увеличаване на броя. Ето това е трудното. Но приоритетът трябва да е да са взаимоотношенията между засегнатите страни. Това не е проблем, който да се решава от целия съвет на 28 държави членки. Um, Трябваше да добавя, че стана ясно от изказванията, че имаме определени приоритети във връзка с миграцията. Ние искаме холистичен подход към миграцията – това би трябвало да ви каже какъв е подходът на парламента. Но изслушахте депутати като господин Де Йонг за Калей, за Дюнкерк, господин Киркос каза какво се случва в Гърция, чухме и за други държави членки. Чувството, общо чувство е за криза. Нямам съмнение, че вие е, ще разговаряте с нас по тези въпроси. Те са, за нас те имат е, изключително важно значение. Що се отнася до законодателните досиета, се надяваме на добро сътрудничество, като с предишното председателство. Очевидно е какво е настроението. Е вярно, хората още не са се настроили на работна вълна, може би някои от тях са уморени. Но има сериозни въпроси, които ни вълнуват. Благодаря ви за това, че дойдохте и отговорихте на въпросите. Процесът продължава. Очакваме следващото посещение. Благодаря ви, колеги, за търпението. Благодаря ви за това, че изчакахте до края на процеса. Следващото заседание ще бъде четвъртък, 14 януари, четвъртък. Ще положим усилия да не провеждаме заседания в понеделник и четвъртък в една и съща седмица. Ще положим максимални усилия а, и ще го правим само ако е няма други възможности. За онези, които нямаха възможност да зададат въпроси, им се извинявам.